I got a signal that it will work. Получих сигнал, че вече има чуваемост. Нека да видим. Има ли превод? Italian? Италиански. Wir testen nochmal. Jetzt funktioniert. Пробваме още веднъж. Сега мисля, че работи вече уредбата. Okay, thank, thanks a lot. Keith, Благодаря, Кит. Може да продължиш. Може да започнеш всъщност от начало. Не искам да преповтарям вече казано. Исках само да кажа защо изготвям този доклад. Обяснявах по-рано, че докладът се занимава с опита ни да стане по-чист, по-ефтин и по-конкурентоспособен този сектор – Говорих за сигурността и безопасността, за социалните аспекти в водния пътнически транспорт. Трябва да се гарантират правата на пътниците, които пътуват с морски или речни видове транспорт. Трябва да се повиши качеството на услугата, както и достъпността на целия сектор. Благодаря за измененията на докладчиците в Сянка. Споменах вече компромис 1. Вие се съгласихте с мен и затова преминавам към компромис 2. Той прави така, че пети параграф да посочва колко е важно сухопътния транспорт да бъде облегчен посредством водния такъв, като водният транспорт стане част от обществения транспорт в градовете. Говорим също така за това колко са важни инвестициите в инфраструктурата навсякъде. Призоваваме Европейската комисия да изготви списък с най-добри практики в тази сфера. Освен това, много е важно обучението. Има правила, които са зададени от Световната морска организация, както и Международната организация по труда. Важно е да се направи връзка между качеството а, и безопасността, както и обучения персонал. Това е записано в трети компромис. Що се отнася до потенциала на сектора по изграждане на един устойчив туризъм? Четвърти компромис споменава потребността за насърчаване на по-периферните региони на Съюза, както и МСП по различни способи, както и посредством различни европейски инструменти. Следващия компромис е по безсъображение. Там се подчертава водния транспорт, който ще свързва различните региони на Съюза и по този начин Европа ще стане е много по-сближена. Важно е също технологичното развитие и изготвянето, строежа и дизайна на кораби. Благодаря на докладците в Сянка. С удоволствие ще ви слушам. Надявам се утре сутрин да приемем доклада. Надявам се този доклад да накара Европейската комисия и съвета да се задействат, за да бъдем малко по-близо до оползотворяване на потенциала на пътническия воден транспорт, който да облегче, облегчи а, и емисиите и задръстванията по сухопътния транспорт. Е Благодаря. Следващият оратор Салватаре Полиезе. Благодаря, господин председател. Мисля, че няма какво толкова да добавя към вече казаното от докладчика. Смятам, че докладът е много балансиран, много подробен, цялостен. Имаме пет компромисни изменения, които са напълно приемливи от нас. Те изразяват по един синтетичен начин волята на докладчите всяка на докладчика по тази тема. Затова сме напълно съгласни с тях. Благодарим за работата на нашия докладчик. Имам известни тревоги около създаването на някаква агенция по воден транспорт. Много изменения се подадаха. Затова едно от тях е от е, моята парламентарна група. Искам да си позволя само да поискам нещо, да кажа няколко думи по 85-то изменение. В това изменение се иска от Европейската комисия да насърчава вътре в е, държавите членки да приемат инструменти за фискализация като така по-добре се обучава персонала и се подобрява сигурността и безопасността. Да, те са приоритетни тези области, които току-що споменах, но те могат да бъдат постигнати посредством политики за даване на а, стимули, като например даване на възможност за развитие на предприятията. Благодаря. Danke sehr. Der nächste ist Miltiadis Kirkos. Киркос, следващият оратор. Благодаря. Аз също искам да благодаря най-сърдечно на докладчика господин Кей Тейлър и наистина става дума за пет изменения, които ние сме внесли. Мисля, че във всички случаи този доклад по този начин се акцентуира повече. И искам да се спра на някои неща от дискусията, които наистина са важни. Важно е да бъдат подкрепени правителствата, които се намират, регионите, които са в крайно положение, Канарските острови, Азорските острови и също така, че е, водният транспорт е важен. Той трябва да получи подкрепа и то не само по време на летните почивки. Това е много важно за живота на хората, които са там. Това е важно по отношение на безопасността, но трябва да се вземат необходимите мерки, за да се погрижим е, безопасността да не представлява пречка за бързия и качествен транспорт на пътници и стоки. И още нещо, е, разширихме приложното поле на доклада, изменихме и заглавието по този повод. Този доклад в началото имаше малко по-тясно приложно поле, сега вече е разширено и включва и круизните кораби. Това мисля, че е добре. Е, това разкрива нови възможности, нови гаранции за транспорта по вода. Така че аз мисля, че това е много добър доклад, много добре изготвен и се радвам на предстоящото гласуване по него. Гезина Майснер. Благодаря, господин председател, благодаря, скъпи Кит. Това беше наистина много приятна работа да се работи по такъв хубав доклад, трябва да посоча. Вижда се, че той се радва на широко одобрение, знаем колко е важна темата на доклада, става дума за морския транспорт. И там са включени много аспекти, които ние споделяме изцяло, че трябва и трябва да бъде екологичен, че трябва да се обърне внимание на връзката между е, отдалечените региони, че трябва да се гарантира такава, поради което подкрепяме всички компромиси. Единствено, е, не знам, Кит, защо Алде са пропуснати при компромис 5. Аз казах, че ние ще участваме в е, това изменение, т.е. подкрепяме го. Казвам това, защото не сме включени в списъка за гласуване. И е, всъщност единственото, по което нашето мнение се различава, е, че е, според Алде не е необходима друга агенция за този случай, защото имаме сесни, имаме е, така наречените комисии за речно корабоплаване, има и други комисии и всъщност е, водният транспорт понякога не се намира в фокуса на вниманието и би било добре да имаме нещо допълнително. Е, може би това е идеята, но вече имаме достатъчно такива агенции за водния транспорт, така че е, е, мисля, че тези агенции гарантират необходимия контрол и надзор, иначе мога да кажа, че съм съгласна с много неща от доклада. Доклада е с добро качество и благодаря за съвместната работа. Беше приятно. Е, председателят, е, да, е, приятно е да се чуе нещо подобно. Естествено, ние ще си отбележим, че компромис 5 се подкрепя от АЛДЕ и това ще стане утре ясно при гласуването. Таня Гонзалес Пенис. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика за извършената от него работа също така и за неговата любезност и за конструктивното сътрудничество с него по изготвянето на този доклад. След гласуването утре ние вече ще имаме на лице един добре балансиран доклад е, и е, в нашата комисия от години се работи е, в полза на един по-ефективен транспорт все пак обаче са забравени някои нюанси, които искам да посоча. И мисля, че тук вече ще трябва да се откроят ясно разликите, когато става дума за добра политика. Трябва ясно да се прави разлика между различните типови кораби и техните функции. Става дума за пътнически транспорт по море и речен пътнически транспорт. Споменават се и круизните кораби, които нямат същата функция и същото въздействие върху околната среда. Така че трябва да се отчетат различните типове кораби за а, кратки и средно дълги пътувания. Те могат да представляват альтернатива за такива пътувания, също така и за ежедневно пътуване, но круизите се използват само спорадично и то само за целите на прекарване на свободното време. Така че мога да посоча, че морския и речния транспорт са като цяло добра альтернатива на автомобилния транспорт трябва да се проучи и въздействието им върху околната среда, трябва да се очертае потенциала за динамизация на местната економика. Във всички случаи такъв потенциал съществува. Сега, що се отнася до териториалното сближаване в кратко и средносрочен план, става дума тук за различни категории кораби и то не само по отношение на емисии на парникови газове, но и по отношение пряко замърсяване на водите с твърди отпадъци. Този доклад е една първа стъпка в тази посока. Знаем, че трябва да се направят още много стъпки. Председателят. Госпожа Кристина Берг. You, uh... Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Тейлер и на останалите членове за тази инициатива която ние в Европейската комисия приветстваме. Смятаме, че тя е не просто балансирана, но и своевременна. Знаете, че комисар в областта на транспорт иска 2017 да е година съсредоточена върху водния транспорт. За 2017 година става въпрос. И е, смятаме, че е, с този доклад парламента много добре излага своите позиции и това е добър повод. Има няколко елемента, свързани с дискусията и по-специално компромисните изменения. Както стана ясно, смятаме, че е добре да се прави по-добро разграничение между транспортни дейности и развлекателни дейности. Круизите, независимо дали са по море или по река, не играят задължително същата роля от гледна точка на свързване на различни региони, изолирани, по-далечни региони и сближаване. Следователно е, е важно да видим как можем да помогнем за този вид транспорт с задължение за обществена услуга, например. Тези неща са различни, когато говорим за транспорта за превоз, а не круизния туризъм, който е един процъфтяващ е, сектор и който според нас няма нужда от толкова подпомагане. По отношение на сигурността по външните граници и като цяло сигурността, ние в комисията оценяваме високо ролята на парламентарната комисия за засилването на ролята на Европейската агенция по морска безопасност, работата с Frontex и агенциите за контрол на рибарството, което е изключително важно за цялостната информация, свързана с сигурността, необходима ни за добиване на общата картина за това какво се случва в нашите морета. Това е много важна стъпка и би било добре да бъде отразена и във вашия доклад. Относно статистическите данни. Те, разбира се, са много важни за анализа на случващото се в този вид пътнически транспорт. Тук подкрепяме призива за повече статистически данни, но същевременно трябва да припомним, че Евростат събира активно тези данни, ако има такова изискване в законодателството. Ако това е така, Европейската комисия в подготвителния етап – трябва да направи оценка на административната тежест върху заинтересованите страни, тежест свързана с събирането на данните. Това е отделен въпрос и в миналото сме установили, че обикновено това води до намаляване на количеството на данни. Но това, което мога да кажа от името на Европейската комисия, особено в светлината на планираната за до година е, специална година за морския транспорт. Можем да се обърнем към круизния туризъм, защото той събира собствена статистика и може да ни даде повече информация за това какво се случва в отделните пристанища. И докато има правно основание за събиране на данни от страна на Евростат, можем да видим дали индустрията не може да ни предостави съответната информация. Една важна област за събиране на данни, свързани с инцидентите, това е особено важно с оглед на безопасността. Тук е важно Европейската агенция по морска безопасност да събира данни въз основата на директивата за разследването на инциденти. Агенцията също публикува годишен доклад, който ви препоръчвам да прочетете, но както и вие казвате, това не съществува за вътрешния воден транспорт. По отношение на интегрирането на вътния пътнически транспорт в други видове транспорт. Споделяме вашето мнение, че това може да е положително. По директивата ITS се прави много за интегрирано издаване на билети, особено в градска среда. Можете да си купите билет, след което да използвате същия билет на ферибот. Има и много статистически данни, които се обединяват по този начин и до 2019 година те ще включват и разписанията за отделните пътувания, както и всяка информация важна за лицата с намалена мобилност. Съгласни сме че е, е важно Международната организация по морско дело и Международната организация по труда да създадат равни условия за работа. Нашето законодателство се вдъхновява от тяхната работа и по-специално тук Европейската агенция за морска безопасност полага много усилие, за да гарантира доброто изпълнение на това законодателство в Европа. Няма такава агенция за вътрешните водни пътища за момента. Ако се създаде такава организация, тук ще се постави въпроса за бюджета и тази институция е добре да разгледа и този елемент, когато се обсъжда и средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка. С това ще приключа но искам да привлека вниманието ви за, върху един доклад, публикуван на 30 септември, който отразява изпълнението на стратегията за морския транспорт от 2009 до 2018 година на Европейския съюз. Там е поместена цялата информация, свързана с вътрешния пътнически транспорт от гледна точка на устойчивостта, безопасността, конкурентоспособността и всички важни елементи. Доклада беше изпратен на секретарията за информация и съм сигурна, че той може да го разпространи. Благодаря. Благодаря. Известно е, че докладът вече е изпратен и сега Кейс Тейлър още веднъж му давам думата. Благодаря за бележките. Искам да кажа на Гизене, както и на другите членове, че след като изслушах, доклад, изслушах в сянка, наистина реших, че не сме готови за идеята за отделна агенция. Интересно ми беше да чуя Европейската комисия, която каза, че всичко зависи от бюджета. Така или иначе, смятам, че можем да контролираме нещата със съществуващите агенции, поне за момента. Имаше интересни идеи за разликата между различните видове плавателни съдове. Или, извинете, различните възможности, които се прилагат при кратки пътувания при море, например датския пример, както и имаше пример и от Амстердам, за електрически фериботи. Те замърсяват много малко. Това е една от възможностите. Европейската комисия иска да развие такива нисковъглеродни инициативи, които ще ни помогнат да преодолеем климатичните изменения, както и да преодолеем задръстванията по суша. Много се зарадвах, като чух, че 17-та година ще бъде годината на морския транспорт. Точно за британските депутати. Докато сме тук, да се възползваме максимално. Очаквам гласуването утре. Благодаря за подкрепата. Благодаря. Утре ще се състои гласуването. Това е известно. Преминаваме към следващата точка. Ролята на свързания с рибарството туризъм с оглед на диверсификацията на рибарството. Става дума за доклад по собствена инициатива. Нашия докладчик е Иштван Уейхе и му давам думата. Благодаря, председателю. Тук съм се опитал да отговоря на основните въпроси за това как може туризма да подпомогне риболова в, с оглед на диверсификацията. Как може този тип туризъм да помогне на рибарите да бъдат самодостатъчни, да бъдат устойчиви и да запазят професията си. Има отлични примери в някои държави, например в Италия, Гърция, Португалия, Испания, за различни дейности около морето. Искаме обаче и езерата и реките да бъдат приобщени към този туризъм. 74 изменения бяха подадени. Благодаря на колегите, които са ги изготвили. Голямата част от измененията съдържат нови идеи. Е, първо си помислих, че може би нямаме нужда от компромис, но след това реших, че може би имаме нужда и затова направих 4 компромисни изменения. Първото ни доближава до определение на туризъм, свързан с риболова. Италианците говорят за песка туризъм и итик туризъм. От тях научих тези термини. Трябва да говорим за синергията, за пласиране на пазара на висококачествени продукти и е, биоразнообразието. Вторият компромис подчертава, че платформите за маркетинг трябва да бъдат добре развити и да отговарят на потенциалното търсене. Третото изменение се съсредоточих върху устойчивостта и значимостта на екологичните бизнес модели. Там говоря и за участието на екологични експерти в местното развитие. В последния компромис припомням на комисията да се възползва от средствата по фонда за риболов и морския фонд за модернизиране на професионалните риболовни съдове. Призоваваме Европейската комисия да предостави информации, подкрепа на регионално ниво и да публикува списък на проектите и как са финансирани те, с какви суми и откъде. Последната седмица работихме много добре заедно, стигнахме до един добър текст. Ако имате допълнителни предложения, идеи, ще се радвам да ги чуя. Много ми беше интересно. Казах го на колегите от социалистите. Аз съм унгарец. Знаете, ние нямаме голямо крайбрежие. Затова се учих, докато развивах темата, но, но искаме пък да включим езерата и реките. Благодаря. Благодаря. Но имате чудесна река Дунав. Не я подценявайте. Der nächste ist dann Wim van der Kamp. Е, Voorzitter, dank u zeer. Mijn eh, collega... Благодаря, господин председател. Колегата още не е дошъл, е, така че много се извинявам за това. Е, тъй като я няма, ще кажа няколко думи е, от името на докладчика. Не да забравяме Дунав. Има го Дунав, разбира се, но има го езерото Балатон при вас. като е голямо езеро и може по този начин да се опитаме да насърчим и риболова, и други елементи. Така че инициативата е добра. Инициативата според мен е добра за целия този сектор. А, и може би имаме нужда от средства за риболов. Наистина. Трябва да се съчетае с туризма риболова. Това е една отлична идея, много добра идея. А, разбрах, че четири компромисни изменения са изготвени и следователно мисля, че може да ги приемем. Ние от нашата група утре сутрин мисля, че ще може да гласуваме по този доклад с голямо удоволствие. Благодаря на докладчика за това, че ни подготви този интересен текст и той подчертава колко е важен риболова за туризма. Благодаря. Er- благодаря. Давам думата на Казина Майснер. Благодаря, господин председател. Искам да изкажа благодарност и на колегата от Унгария. И е, току-що установихме, че е, има връзка тук с рибарството по отношение на това становище. Много от компромисите се подкрепят от АЛДЕ. Аз мисля, че наистина е важно като цяло да имаме едно становище за Комисията по рибарство, защото те е, може би няма да им хрумне, че трябва туризмът да се. Е, постави в центъра на дискусията. Тези, които живеят в рибарски райони, знаят много добре, че рибарската политика оказва въздействие върху туризма и обратно. Това трябва да се разглежда в баланс. Съществуват много възможности, има и индивидуални различия между отделните региони. При някои от измененията ние ще гласуваме, когато остава дума за силна регионална специфика и е, може би след това се задава въпроса дали не трябва да се организира нещо на европейско равнище, но тук пък е, действа принципа на субсидиарност, така че е, мога да кажа, че опитът с рибарството и туризма и връзката между тях раз, изглежда по съвсем различен начин в регионите. Благодаря за становището и мога да кажа, че като цяло сме много доволни от него. Анджел Еванс е следващият оратор. Thank you very much. Um, and... Благодаря. Благодаря на докладчика, защото темата е много интересна. Разгледахме я в нашата комисия, както и в специализираната група. Обхванахме различните аспекти не само по отношение на економиката, но и екологичните аспекти. Предложила съм някои изменения и моята група подкрепя доклада. Региона, който представлявам, има над 700 мили крайбрежна ивица, така че риболова може да се развива допълнително, особено в партньорство с други неща, е, други страни. Е, тук може да се направи много на европейско ниво, защото искаме да засилим партньорствата в Европа, дори и след като Европейск... Е, Обединеното кралство излезе от Европейския съюз. Смятам, че за малките региони ще е по-важно да работят съвместно. Споделям елементите за споделяне на добри практики, за по-ефикасно разходване на фондовете и на финансирането, но също така да се разбира по-добре откъде идва финансирането. Всички тези елементи са важни. Предложила съм изменение – за това, че риболова много често се разглежда като мъжко занимание, но е важно да погледнем ролята на жените в местните общности и как могат те да развият тази индустрия и по отношение на туризма. Благодаря. Благодаря. Сега за генерална дирекция МАР госпожа Петя Генова. Good afternoon, Mr. Chair. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на парламента. Благодарим за това, че вашата комисия се интересува по всички въпроси, свързани с туризма, по-специално туризма, свързан с рибарството. В момента разглеждаме проекто измененията и очакваме окончателния доклад, който ще се гласува до година. Комисията, както обикновено, ще представи позицията си по окончателния доклад, но още от сега можем да кажем, че повечето проекто изменения следват и позицията на комисията. На последно място, благодарности към докладчика, че взема предвид квалификациите, които предоставихме миналия път и като цяло благодарности за ползотворното сътрудничество. Благодаря. Благодаря, давам думата още веднъж на докладчика, господин Уихей. Късвам се, пана Кур. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите също за Внесените от тях изменения, които бяха наистина много добри стимули за нашата работа, опитахме се да вземем предвид всички изменения и аз дори се пошегувах. Унгария няма интерес към моретата, и в действителност е, обаче този проблем също не засяга, когато става дума за рибарство. Много хора си мислят за е, море, е, за морски брегове, когато става дума за рибарство, обаче ние във вътрешността на континента също сме засегнати, е, защото е, в крайна сметка мога да кажа, че за вътрешните езера дори са се водили войни и ние се опитахме да включим и аспекта на вътрешните водни пътища, на реките в този доклад, също така и аспектите на въдичния риболовен туризъм е, също така сладководните рибни видове. Е, така че е, мога да поканя всички дори да ги опитат. Е, сега, още едно изречение. Много ви моля, не го смятайте за неучтивост. Утре не мога да присъствам на гласуването. Трябва да участвам в Международния конгрес в Братислава и сега веднага трябва да тръгна за там, така че много ви моля, не ми се сърдете, че утре не мога да дойда. Естествено, ще бъда информиран за резултата от гласуването. Председателят благодаря. Братислава също е на Дунава, а Черно море е отдалечено около 1000 км от Унгария, така че не е толкова далече. Има връзка тук, видяхме. Гласуването е утре. А гласуването в Комисията по рибарство е на 10 ноември, а гласуването по време на пленарна сесия ще бъде на през декември. Е, сега ще направим една почивка от 3 минути по технически причини.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

Now we can continue. The technical problem... Можем да продължим. Техническите проблеми са разрешени. Und wir kommen jetzt zu Investitionen Beschäftigung und Wachstum. Преминаваме сега към е, инвестициите в работни места и заетост. Имаме проекто становище. Докладчик е господин Златовски. Има думата. Благодаря, председателю, колеги. На първо място искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за извършената работа, за сътрудничеството, за идеите, които предложиха. Нямахме много време на наше разположение, но така или иначе успяхме да стигнем до компромиси по различните изменения, които бяха подадени. Опитах се в максимална степен да вземам предвид всички изменения в крайната версия, за да не може никой да се чувства пренебрегнат. Най-различни са елементите, които искахме да включим, тъй като е сложна темата. Ще засегна само някои. Добре е да кажем, че сме съгласни за това, че структурните фондове, инвестиционните фондове са изключително важни, за да се създаде една функционираща мрежа транспортна и да се свържат различни територии с различни региони, както и да се развият ТНТ. Трансграничните райони също трябва да бъдат добре свързани. Много от измененията, които бяха подадени, повториха потребността да се използва по-добре ЕФСИ за постигане на европейските цели за развитието на градските райони. Това е изключително важен аспект, тъй като бихме искали един градски транспорт, който да функционира добре и който да не струва много. Това е много важно за градското развитие, но и за връзките между а, центровете на градовете и околните райони. Имаше други изменения, които говориха за това, че няма координация между централните органи на властта и местните органи на властта, що се отнася до инвестициите. Гледна точка на регионите трябва да се вземе предвид още когато започнат да се правят планове, а не накрая. Необходимо е Европейската комисия, която има достатъчно експерти, да даде рамо в това отношение, тъй като тя разполага и със средствата. Тази а, подкрепа ще помогне и за бързото реализиране на проектите и да не се пилеят средства. Нещо, което ми е много по сърце, е да се запази същото финансиране като сега, многогодишната финансова рамка за държавите членки, които се бавят в сравнение с останалите по отношение на свързаността. Централна и източна Европа. А, там има периферни региони, които не са така добре развити, чисто економически. И поради географското си положение, и поради други причини. Поради тази причина е много важно да могат да се възползват те от инвестиционните фондове. Нужно, е нужно е да се инвестира в инфраструктура и да се помага от Европейския съюз там, където е, тези инвестиции са много високи, поради географски причини или други. След това достъпа до структурните фондове и достъпа за малки и средни предприятия до финансиране. Има много бариери от административен тип за достъпа до тези средства, особено в сферата на транспорт. Европейската комисия не бива да забравя, че документацията не може да бъде по-важна от постигането на целите за свързаност на Европа. Благодаря на докладците. Сянка, надявам се нашата комисия утре да може да гласува за моя доклад. Благодаря. Благодаря много, господин Фантеркамп. Благодаря, председателю на първо място. Eh, искам да се извиня от името на колегата е, Сюца, която не е още тук. На второ място искам да благодаря на докладчика за това, че си сътрудничихме много добре. Тази важна тема. Когато говорим за европейски структури и фондове за инвестиции, тези е, инвестиции могат да изиграят много по-голяма роля в е, сферата на транспорта. Според мен трябва да се активират тези транспортни проекти. 13 компромисни изменения обсъдихме. 12 от тези 13 могат да бъдат одобрени от моята група. Има обаче едно изменение от социалистите Иляна Сендер където се говори за задлъжняването на националните органи и последствията а, върху транспорта. Това е проблем, но е малко рано да се каже, ако се инвестира в транспорт, това не би трябвало да се брои като част от задлъжнялостта на страната. Не може да се каже такова нещо. Е, много опростенческо е такова едно мислене. Европейската комисия според мен трябва да направи нещо в този смисъл. В а, Льовен имаше един такъв случай, подобен. Няма да говоря за него сега. Необходимо обаче да говорим малко повече в тази посока – Изменението на социалистите. Съгласни са, но ние за момента не можем да ги одобрим. Благодаря. Следващия оратор. Господин Ертук, благодаря. За мен е удоволствие да представя позицията на докладчика в Сянка. Кристин. Bravo. Bravo. Oh, it's not easy for a Bavarian tongue, you know. Не е лесно за баварица да произнасям чуждестранни имена. И така, колеги, някои думи от името на Кристин за този доклад. Той върви в правилна посока и съдържа някои положителни елементи. 6-7 неща трябва да се подчертаят сега. На първо място потребността на приноса на структурните фондове за постигане на целите в Европейската програма и заделяне на съответните фондове за подкрепене на устойчиви градски планове за мобилност потребността от по-добри енергии в транспортния сектор, значението да се е, завърши свързаността в е, трансгранично отношение в този сектор, също така значението на социалното и териториалното сближаване, целите за устойчивост и потребността да се преодолее административната тежест. Но по отношение на гласуването трябва да подчертаем две неща – първо, лостовия ефект на финансовите елементи е много нисък или почти не съществуващ в транспортния сектор. И е, тук е, идват най-важните инструменти, за подкрепа на транспортната инфраструктура съгласно структурните фондове. Също така е необходима повече гъвкавост на бюджета за намаляване на държавното финансиране съгласно при съфинансиране с, с структурните фондовете. Всички знаем, че инвестирането на устойчиви структури, инфраструктури в транспорта налага огромни държавни инвестиции и за момента не е достатъчно атрактивно за частния сектор. Исмайл и Кристин, следващият е Доминик Рике. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за извършената от него работа за сътрудничество. Искам да посоча, че ние ще подкрепим всички е, предложения, всички компромисни е, изменения. От името на нашата група казвам това. Сега, може би, позициите могат да бъдат малко по-нюансирани, най-вече, както вече бе казано от Вим Ван Декамп, е, че тук има малко по-общи заключения за бюджетната политика на държавите членки във връзка с темата, трябва обаче да се остане в полето на доклада и не трябва да се изпреварват темите, които са толкова сложни и е, мога да кажа, че някои теми са свързани с е, конкретния начин, по който е, се изпълняват нещата. Така че тук трябва да има повече въздържаност, но като цяло подкрепяме доклада. Искам да посоча, че ние бяхме изключително доволни да установим, че докладчика настоява за използването на различни финансови инструменти в регионалните фондове, също така специализираните фондове и финансови инструменти от най-различен характер. За мен това е нещо много важно и това много ни хареса. Всъщност ние можем да посочим, че трябва да се подчертае малко повече управлението на фондовете и неговото значение. Става дума за финансовото регулиране. Има някои елементи, които могат да бъдат подчертани, но все пак това не беше целта на доклада и затова нашите изменения не са толкова е, в тази насока, но трябва да посоча тук финансовия регламент е, и това, което се изисква от него. И аз мисля, че това се посочва от колегите от е, Кокоби. Третото е, че докладчикът е посочил необходимостта от координиране на националните планове и също така вертикално задълбочаване на сътрудничеството. Това е важно е, най-вече когато става дума за трансграничните връзки е, и това наистина е много важно. Накратко, е, някои от коментарите посочват различията между нас, но като цяло ние мислим, че този доклад е чудесен и трябва да бъде подкрепен с тези малки забележки. Председателят, благодаря. Очудвам се, че Доминик Реке не посочи е, този 800 метра е, празнота между е, Валансиен и Брюксел. Сега е, госпожа Кадри Устал от Генерална дирекция Райджио. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Няма да отнеме много време, тъй като няма елементи, по които не сме съгласни. Проекто доклада и предложенията за измененията са удачни. Имам едно нещо, което да подчертая, което е важно за сега и за бъдеще. Доклада на комисията, съгласно член 16, говори за платформа за отворени данни. Много често хората се интересуват от къде, е, къде отиват парите и за първи път в този програмен период можем да кажем предварително не просто в кои сектори се, се разпределят средствата, но и можем да посочим километрите, пътища, железопътна инфраструктура, устойчива инфраструктура, така че данните вече се предоставят. Това е, е с разбивка по държави, региони, за да се знае какъв, с какви средства ще разполагат те за 7 годишния период, за да подобрят инфраструктурата си. Това е важна информация, която може да се използва и която вие можете да използвате в избирателните си райони, за да се види дали те е, изпълняват е, обещанията, които са дали тази платформа за отворена данни може да ви служи, за да видите дали те напредват така, както са обещали. Благодаря. Филин данк. Благодаря. Гласуването в нашата комисия е утре в комисия по регионално развитие е кога? Един момент. Извинете, казва председателят. Е, трябва да дам за кратко думата на господин Козма Золотовски преди това. Е, аз нямам повече какво да кажа. Мисля, че всичко беше казано. Днес ще гласуваме. Утре, поправя се ораторът, утре ще гласуваме. Председателят благодаря още веднъж за превода на немски язик. Е, гласуването е утре, а гласуването в Комисията по регионални въпроси вероятно през ноември, а гласуването по време на пленарна сесия е декември. Сега преминаваме към следващата точка от е, дневния ред. Годишен доклад относно политиката на Европейския съюз в областта на конкуренцията. Становище по доклада по инициатива на ЕКОН. Докладчик е Джаклин Фостър. Тя днес не присъства тук. Тя не е тук. Тя пропусна полета си, но аз ще я замествам. Така че давам думата на Козма Золотовски, който ще я замества. Ще изчета на английски, на английски нейното изказване. Относно проектостановището на докладчика. Тя подчертава физическите, технически и регулаторни пречки пред държавите членки, водещи до фрагментация във вътрешния пазар и допълнителни бариери към, за конкуренцията. Ето защо е необходима повече политическа воля от страна на комисията и държавите членки, за да завършат изграждането на вътрешния пазар, единия пазар за транспорта. Друг важен елемент в, в проектостановището е подчертаването на цифрова, цифровизацията в транспортния сектор – това не, това трябва да се подчертае като възможност за създаване на работни места и по-добро, по-добра защита на потребителите. Също така комисията може да договаря външни споразумения за въздухоплаване с някои много важни международни партньори. Това ще доведе не само до по-добър достъп на, до пазара, но също така и до нови възможности за бизнеса, за европейския сектор на въздухоплаването. Е, ще разкрие работни места и ще от полза за потребителите. Накрая, в становището се подчертава, че трябва да се поддържа целостта на, в, на единния пазар за отворена и лоялна конкуренция между държавните и частните участници в транспортния и туризния сектор. Благодаря ви много. Благодаря. Чудесно. На английски язик го прочетохте, така че разбрахме всички съдържанието. И сега мисля, че Вим не Декапон Павло има думата. Е. Да, благодаря ви, председателю. Много се извинявам. Много се извинявам. Обаче колегата от Италия Салини пътува, не е пристигнала в Брюксел. Е, явно всички пътуват, но още не са стигнали. Така или иначе, аз ще се изкажа от нейно име. И така, от името на Салини, благодаря на Джаклин Фостер и на господин Злотовски е, за това, че говориха от името... Господин Злотовски за това, че говори от името на госпожа Фостър. Комисията ЕКОН отговаря. Имаме много средства, които трябва да инвестираме в този сектор. Пред нас има голямо предизвикателство, така, щото да насърчим конкуренцията в Европейския съюз. Смятам, че е много хубаво, че Джаклин Фостър подава този доклад на всички онези, които се интересуват от името на нейната комисия. Наскоро бяха подадени различни документи, които ни дадоха много информация. Утре ще се гласува за регламента за пристанищата. Както знаем, този регламент би трябвало да отвори малко пазара в този сектор го спорим това, що е то публично, що не е, кое е частно, кое не е. Има хора, които казват, вътре в пристанищата трябва да има обществени услуги, публични, други казват, не, не, не, трябва да са частни. Но с този регламент конкуренцията в сектора ще се увеличи, според мен. Колегата Ишмаел също го спомена. Трябва да говорим за така наречения road package, т.е. пътния транспорт. Всички знаем, че сухопътният транспорт и транспорта по пътищата е много конкурентен като пазар, но пък какво ще направим по темата каботаж и социален дъмпинг? Ook in dit verband van de competitie wel een... Както и въздействието върху условията на труд. Миналата година работихме по един пакет, който най-вероятно си спомняте за сектора. Отварянето на пазара беше прекалено бавно за някои, за други беше много бързо. Както знаете, има някои държави, които са против отварянето на пазара, пък други казват, не е достатъчно отворен пазара, няма да се разберем по този въпрос. Така или иначе преодоляхме слабостите в този пакет и го приехме. Смятам, че по техническия стълб има някои ограничения, свързани с трансграничния транспорт и най-вече в ЖП транспорта. А, господин председателю, накрая говорихме за европейските фондове малко по-рано, структурните фондове също трябва да се споменат тук, но не бива да забравяме и механизма за свързане на Европа. Имаме също и ЕФСИ в момента. Всички тези инструменти дават възможност за повече инвестиции в транспортния сектор така ще има по-голямо отваряне и по-голяма конкуренция. Не бива да се страхуваме от конкуренцията а, като цяло. Колегата Салини каза, а, всъщност да спомена държавната помощ и като че ли не бива да се забравя, че често държавата подава а, средства към този сектор, но съм убеден, че Салини и Фостър ще се разберат. Благодаря. Благодаря. Исмаел Ертук е следващият оратор. Трябва да се извиня от името на докладчика в Сянка. Тя не е тук, за това ще представя нейните бележки. За групата на социалистите и докладите ние подкрепяме точка 4 относно възползването от възможностите за, от цифровата технология но има някои аспекти в доклада, с които не сме съгласни. Като цяло почти не се засяга социалния аспект. Подкрепяме конкуренцията като двигател на растежа, но същевременно всяка стъпка в посока до изграждане на единния пазар за транспорта не бива да е за сметка на социалните права на заетите в сектора, нито пък да доведе до по-лошо качество на услугите. Във връзка с това може да се подобрят точки 1, 2 и 3 в доклада, защото е необходимо да се постигне баланс между бизнеса и индустрията от една страна и защитата на работещите в транспортния сектор от друга. Транспортният сектор ни предоставя редица примери, където отворения пазар води до експлоатация на работещите. Относно точка 2, подкрепяме твърдението на докладчика, че изпълнението на съответното законодателство често е недобро. Това е и във връзка с точка 7, която подчертава опасността от едностранно взети мерки от страна на държавите членки. Тук трябва да се подчертае и потребността от повече координиране между европейските страни, особено чрез създаване на Европейска агенция за сухопътен транспорт, нещо за което европейските депутати се застъпват. Благодаря. Uh, you, need... Павел Таличка има думата. Благодаря, господин председател. На първо място трябва да кажа, не заменям Искам да кажа, че не замесвам днес никого за разлика от другите. Говоря от свое е, лице или качество. що се отнася до компетенциите на други комисии, трябва да се сръчим върху своите компетенции. Нещо друго, с което съм напълно съгласен, това, което казва Джаки Фостер – а то е, че трябва да има политическа воля, за да се развие вътрешния транспорт, е, вътрешния пазар на транспорта, извинете. И мисля, че е, има проблеми по прилагането на съществуващото законодателство. С това мога да се съглася. А... Да, трябва да има равни условия между частните и публичните услуги. А, и на трето място, това, което трябва да подчертая също, е свързано с конкуренцията. Конкуренция трябва да съществува и трябва да направим разграничение между равните условия и защитата на конкуренцията. Това е подчертано и е, мога да го подкрепя. I would like to say is uh, that uh, I will table uh, several amendments. Искам също да спомена, че някои изменения ще подам. Те ще подсилят е, е, честната конкуренция и ще споменат информация от е, директивата за почтенските услуги, както и економиката на сътрудничеството. Мисля, че тонът, с който е изготвила доклада си госпожа Фостер е нещо, с което мога напълно да се съглася. И се смея Килюл. Mäkelö е следващият оратор. Ja minäkin olen valitettavasti ehtinyt paikalla Благодаря. Надявам се да съм от малкото, които са дошли тук на време. Явно успях да пътувам по-добре. Ще говоря на фински. Благодаря на госпожа Фостер за нейния от доклад, макар че темата обикновено разделя парламентарните групи. Надявам се подхода и е наистина да е успешен, а, макар че трябва да кажа, че не мога да се съгласа с всички части от нейния текст, а, защото а, Става дума за трансгранични дейности, транспорт, туризъм. Знаете, там конкуренцията е на различни нива. В авиационната сфера в момента Европа се състезава с трети страни. Този парламент има един протекционистичен подход към европейските фирми в сухопътния транспорт, конкуренцията също в сферата извинете, конкуренцията между богатите и бедните страни. Ако говорим за железопътния транспорт, Обикновено там имаме естествени монополи и сега комисията се опитва да разбие тези монополи по законодателен път, като няма яснота какво ще се случи в бъдеще. Различните видове транспорт също се състезават за потребители, за финансиране и Транспортът също се намира в една цифрова революция. Дружествата се състезават за това, кой ще наложи своите условия на пазара. Конкуренцията не е пряк път към щастие, но като законодатели трябва да направим така, че законодателната среда в този сектор да е ясна и да има равни условия за всички. Не бива също така да забравяме, че транспортният сектор е там, за да обслужва клиентите, така че взимайки решения, трябва да гарантираме оптимални решения за крайния потребител. Благодаря. Хей Тейлър, също един докладчик, който присъства тук, докладчик Сянка. Uh, Благодаря, господин председател. Много жалко, че Джаки не е тук. Надявам се тя скоро да пристигне. И е, ще очаквам с нетърпение да работя с нея по този доклад, както и е, каза колегата докладчик Сянка за зелените. Обеден съм, че единственият начин да постигнем лоялна конкуренция и да дадем равни възможности в целия сектор на транспорта е ако представим истинските разходи за всеки начин на транспорт. Тук говоря за линея първа, където Джаки говори за гарантиране на отворена и лоялна конкуренция. Важно е да имаме предвид цената на всеки начин на транспорт, включително ефекта от парникови гази, газове, здравоопазване, опазване, защитата на климата и безопасността. Това са неща, които не вземаме достатъчно предвид, следователно нямаме равни възможности, нямаме отворена и лоялна конкуренция. То правилните цени, справедлив транспортен сектор и други елементи могат да доведат до преминаване към един по-устойчив начин на транспорт, като например мултимодалния и ЖП транспорта и по-добри резултати в всеки вид транспорт от гледна точка на ефикасността, климата и околната среда. Да разгледаме, например, сектора на въздухоплаването. В този сектор се правят огромни преки и косвени субсидии от страна на европейските данъкоплатци. Има много изключения, и държавни помощи във въздухоплаването, изключение за гориво, например, възлизащи на общо 43 милиарда евро годишно. Много често се пренебрегват тези важни източници на приходи и се е, пренебрегват по-устойчиви начини на транспорт, което води до нелоялно, нелоялна конкуренция. Приветствам споразумението от миналата седмица от е, глобална мярка, основана на пазара за транспорта. Но това е само една първа крачка и не отидохме твърде далеч, за да преодолеем опасностите на изменението на климата. Въздухоплаването трябва да се облага с повече данъци и да е, има механизъм, основан на пазара, който да се прилага ефективно. Следователно, международните полети от и за Европейския съюз е, трябва да също да подлежат на е, схемата за търговия с емисии от 2017 година нататък. Ще направя редица изменения на доклада, за да отразя недостатъците в конкуренцията в интермодалния транспорт, социалния дъмпинг, защитата на пътниците и очаквам оживена дискусия. Благодаря, господин председател. Благодаря. Луси Ендерсън е следващият оратор. You, Благодаря, господин председател. Съгласна съм с голяма част от казаното от колегите ми до сега. Съгласна съм, че социалният аспект по отношение на заетостта и е, насочеността надолу от гледна точка на условията на труд трябва да се подчертават в становищата, които правим. Надявам се това да стане чрез измененията. Също така смятам, че в становището по-настоящем липсва признаване на транспорта като една жизненно важна обществена услуга. Това не е нещо пожелание за повечето хора. Те разчитат на транспорта, за да стигнат до работните си места, за да запазят работните си места. И има предостатъчни документи доказателства, включително и от службата по изследвания на парламента от миналата година, за връзката между социално приобщаване и обществен транспорт. Това е нещо, което трябва да се вземе предвид, като гледаме като цяло на транспортната политика и не бива просто да се помества тя в карето за конкуренцията. Това трябва да се подчерта и от гледна точка на поръчването на комисията от началото на тази година относно обществените поръчки в сектора на транспорта, където е установено, че от 2008 година, от финансовата криза тогава, се наблюдават сериозни проблеми в редица държави членки, тъй като общественият транспорт не получава достатъчно подкрепа. Това ни води и към следващата точка, която ще обсъждаме днес, но смятам, че мога да кажа, че не съм, не, не, е, че не съм не съгласна с целия доклад, но със сигурност може много да се добри. Благодаря. Нилсън. Två saker. För det första så håller jag med det eh, Ertuk sa från vår eh, skuggrapportör om social... två kommentarer. På första plats vill jag да се върна на социалния стълб, тъй като това е важен аспект. Социалният дъмпинг е много важен. Знаем какво е мнението на повечето членове и то ще се отрази на текста. Говорим за оптимизиране на приноса на европейските фондове, е, структурни фондове за инвестиции. Ще дам за пример моята страна, но има и други страни. Но в моята установихме следното. Дългосрочното планиране е важно и, това, и тези инвестиции са важни за развитието на туризма. Опитваме се да намерим финансиране, за да се направят тези инвестиции и именно тук регионалните фондове и инвестиционните фондове не могат да бъдат инвестирани в едни и същи проекти. Това не е разрешено, не е по правилата. Не може да има инвестиране от един източник и после от друг. Това ли е оптимизирането? Не. Трябва да можем да обединим всички възможни сили, за да се инвестира в един проект, който е стратегичен и важен за растежа и за заетостта. Трябва да можем да обединяваме силите си. Това е предложението, което ще предложа. Благодаря. Благодаря. Сега аз искам да взема думата. От 12 години съм в Европейския парламент и когато става дума за е, принципи, Юза Пейс принципа, интернализиране на външните разходи, е, тогава вече във всички политически групи и във всички държави имаме чудесна обща позиция. Обаче, когато става дума за транспортния сектор, е, а тук вече имаме консервативни е, депутати, които казват, че в транспорта пазарната економика не действа. Това ни пречи. И когато погледнем нещата малко по-точно, точно у нези видове транспорт, които вредят на климата, се е, облагоприятстват в екстремна степен политически и финансово, а тези, които са добри за околната среда, обратно те не се подкрепят толкова. И се радва много, че имаме сред нас представителка на Генерална дирекция конкуренция. Защо? Защото комисията насочва публика си най-вече към автомобилния транспорт. обаче, когато става дума за другите видове транспорти, когато сравним различните ресурси, сектор и Просто това като че ли не играе роля. Познавате а, моята цифра. 30 милиарда въздушните компании получават от а, данакоплатеца подарък, а пък а, клиентите на ЖП транспорта трябва да плащат всичко. За това а, полетите изкуствено се занижават като цени и е, обратното е за ЖП транспорта. А това не е съвместимо с целите за отпазване на климата. И всъщност какво прави Генерална дирекция конкуренция. Много често съм казвал това на всякакви форуми. Как всъщност вие спазвате принципите, по които ние сме единни, да бъдат прилагани и в транспортната политика. Така че много се радвам, че сред нас е Штефан Симон от тази дирекция и че ще ни даде отговор, вероятно. Давам ви думата. Имаме трима представители на Генерална дирекция конкуренция. Мисля, че трябва да се споразумеят кой да вземе думата, но ние сме търпеливи, защото съдържанието е по-важно от скоростта.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 Когато говорим за пряката конкуренция, вие говорите за потенциални държавни е, помощи, субсидии, които евентуално са неправомерни. Тук данъчното облагане трябва да се каже, че, че е правомощие на държавите членки. В някои области се борим срещу избягването на плащане на данници, но в тази област конкретно законодателството е прерогатив на държавата членка и за това не предприемаме дейност в тази област. Darf ich mal kurz hinweisen darauf? Голей накратко да посоча следното в Германия от 23 летища 17 имат е, дефицити и е, се поддържат само защото по някакъв начин получават държавни субсидии. Обаче, когато е, ЖП връзката Берлин-Братислава имаше дефицити и трябваше да се спре, нямаше държавна помощ. И затова казвам или държавна помощ за всички видове транспорт или за никой. Не може едните да са облагодетелствани, а другите не. Всъщност, тук съществуват много възможности възможности. Знам, че при някои летища е имало интервенции, да речеме това е Брукен или Хан. Според мен това е правилно, но при други не. И защо да има държавни помощи за едните и това да се приема от комисията, а за другите не? Всъщност, вие давате пример с летищата и е, авиовръзките. Пазара за въздушен транспорт от 90-те години е либерализиран. Летищата дълго време бяха м, разглеждани като инфраструктура и едва след е, съдебното решение срещу мерките Халя Лайпциг стана ясно, че във правно отношение – Държавните инвестиции в инфраструктурата при определени обстоятелства могат да се разглеждат като субсидии, като помощи. Ние реагирахме през 2014 година, приехме насоките, които познавате и е, е, има повече от 100 случая от Испания до е, Балтика. Така че там се прави нещо, това ми е известно. Известно ми е, че в Германия максимално три летища реализират сами печалби, т.е. без държавни помощи. Както знаете, ние сме предвидили преходен срок от 10 години, що се отнася до отпускането на помощи за оперативни цели, така че след това ще се сложи край, така че много ви моля, отделете ни още малко време, вървим в правилна посока, обаче наистина стартирахме малко по-късно. Председателят благодаря. Вим Вандер Камп има думата. Е, е, благодаря, председателю. Искам да кажа нещо ясно. Е, получи се отговор на вашия въпрос, но е хубаво да разберем и какво мисли комисията за текста на Жаклин Фостер. Нека да се изкажат по нашия текст, на нашата докладчица. Also ich kann da nicht zu sagen, aber die Kommission wird sich... Да, аз едва ли нещо ще кажа, но комисията със сигурност би казала нещо. Не знам кой е наред, обаче чакаме с интерес да чуем позицията по представения текст. Представен беше и за дискусия тук. Така че давам ви думата. Okay, I'm DG Competition and not the Аз съм от Генерална дирекция конкуренция, не от комисията, но от гледна точка Генерална дирекция по конкуренция мога да се съглася с елементите в доклада и мога да окоръжа парламента бързо да приеме четвъртия пакет за ЖП транспорта. Там може много да се направи, след което топката да е от държавите членки и от парламента да приеме правилното законодателство. Председателят след представителят на комисията, сега отново давам думата на Козма Солотовски от името на Джеки Фостер. Благодаря за всички коментари от името на госпожа Фостър и се радвам на предстоящия дебат. Благодаря. Председателят благодаря. Срокът за внасяне на изменения е 13 октомври. Гласуването в Комисията по транспорта е на 10 ноември и Гласуването в комисията ЕКОН е на 5 декември. Гласуването по време на пленарна сесия все още не е известна датата, но такава разбира се ще има. С това преминаваме към следващата точка от дневния ред – годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка. Докладчикът е Бокослав Либарацки. Той не присъства в залата. Междувременно ние свикнахме на това. Той се е погрижил за заместник. Замества го Люси Ендерсон и давам думата. Well, Благодаря. Радвам се, че Богослав Либератски ме помоли да го заместя, за да представя мнението му относно проекто доклада за годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка. Уважаеми членове на парламент, уважаеми колеги, Европейската инвестиционна банка винаги е имала огромен принос в инфраструктурните проекти в Европейския съюз. Европейските инвестиции водят до растеж и заетост и аз от собствена, собствен опит знам, че инвестициите в Лондон в инфраструктура са били изключително успешни. Освен това, има и други източници за инвестиции в транспортна инфраструктура, механизма за свързване на Европа, структурните фондове и други. Затова е важно да се използват различни фондове по един последователен начин от страна на различните участници, ЕИБ, комисията и държавите членки. Според Богослав това трябва да се води от целите посочени в регламента за ТНТ. Също време, но не едни и същи инвеститори трябва да ги използват. Напълно, например, структурните фондове и кохизионните фондове се, изпо, се използват за проекти, които не са толкова атрактивни за частните инвестиции, докато други инструменти се използват чрез кредити и това цели да се привлекат частни инвестиции инвестиции също така. Ето защо докладчика подчертава в доклада, че е важно координиране, допълняемост и допълнителни фондове. Затова докладчика подчертава, че ЕИБ трябва да обръща голямо внимание на географския баланс между инвестициите. Нови и стари държави членки трябва да се възползват еднакво от финансирането. Във връзка с това трябва да се подчертаят указанията за проекти по публично-частни партньорства. Такива указания са необходими за правна сигурност за унези, които изготвят проекти финансирани от Е и Б. Това ще избегне криминализацията в резултат от различно тълкуване на правилата. И не на последно място по значение господин Либерацки приветства продължаването на FC е както и изпълнението на мрежата ТНТ до 2030 година. Благодаря. Und Wim, glaube ich, ist wieder dran. След че Вим отново трябва да вземе думата. Да, председателю. Днес се изказвам постоянно. Различни наши колеги имаха транспортни проблеми. Не знам какво се случва. Така или иначе, Искам да благодаря на господин Либерацки, на госпожа Андерсън за ясното становище, което са ни подали. Става дума за годишен доклад, знаем го, за финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка. Има много елементи, които бяха включени в този доклад. Либератски го каза. ЕИБ инвестира много в транспортния сектор, всички го знаем. В текста е записано. либератски го е написал. 14 милиарда евро са инвестирани миналата година от името на ЕИБ в сектора на транспорта. Така че виждате каква голяма сума, забележителна. Смята се, че плана за инвестиции за Европа ЕФСИ като че ли се бави. Ако прочетем какво прави ЕИБ, може да кажем, че инфраструктурните проекти е, изискват много по време на подготовката. Ако се започне през 14-та година, то тогава, например, в 16-та година още не може да се разходват средства, даже чак 18-та може да започне разходването. Хубаво е, че... Хубаво е Е и Б, като че ли да, да рекламира малко по-добре тези проекти, за да може ЕФСИ да задели средства и за тези проекти. Е, има различни слухове около проектите, особено когато са по-бавни. Е и Б може да помогне, но като че ли хората не знаят, че може да помогне инвестициите след това в е, устойчивия транспорт. КОП-21 се проведе, Имаме различни споразумения от Мореал или къде ли не и може да кажем, че устойчивостта и новаторството трябва да върват ръка за ръка. И мисля, че ЕИБ може да изиграе огромна роля тук. И накрая, що се отнася до субсидиите. Тук не пише субсидии, пише блендинг. Говорим за субсидии, е, кредити, какво ли не. Смесваме ги всички заедно и за това се говори за такъв микс или блендинг. За някои държави членки обаче това не е възможно. Хубаво е да се обърне внимание на ИБ е, по този въпрос. Трябва да кажем нещо за това смесване или блендинг. Трябва да има различни възможности за всички държави. Благодаря. Благодаря. Доминик Рике. Аз мисля, че е, когато погледнем е, отделните елементи на този доклад, е, бих могъл да е, подчертая следното в допълнение на ВИМ. Е, да, всъщност е, Европейската инвестиционна банка не е банка, която стру... има структура, която да се намесва в политическата структура на Съюза. Наистина това беше подчертано много добре в доклада. Има много голям интерес към работата на Е и Б е, и връзката на нейната дейност с е, отделните заинтересовани страни в държавите членки, е, които представляват регионалните власти, но също така и економическите кръгове. Така че в тази връзка можем да кажем, че трябва да се подчертае, че работата на банката е много важна при спазване на този принцип на инвестициите, най-вече в инфраструктурата, които засягат всички. Въпреки това, ние виждаме много добре, че няма това е актуална тема, структурна връзка между тези, които непосредствено в комисията се занимават с финансиране и Е и Б, където механизма е много стриктен. Е, става дума за структурни фондове, използване на средства от тях, специализирани е, фондове. И тук нямаме много добра връзка, много добра колерация е, във връзка с нормалното функциониране на банката. Сега, FC планът Юнкер и механизмът за гарантиране. Това беше един механизъм от, лансиран от комисията. Тук вече се предвижда ангажимент на банката и това според мен е истински проблем, защото в момента нямаме връзка между различните видове финансово подпомагане. Става дума за механизмите equity и е, аз мисля, че ние не можем да е, разглеждаме годишния доклад е, за дейността на банката по същия начин, както други годишни доклади. Има нещо, което е, представлява пряка връзка между дейностите на комисията и дейностите на ЕИБ и със сигурност това е този голям план за инвестиционно подпомагане от е, механизма за гарантиране и е, всъщност тук смятам, че е, трябва да се изтъкне тази връзка и аз настоявам това да се включи в доклада. Е, и всъщност е, това е и част от обикновените коментари, обичайните коментари, които се правят във връзка с функционирането на банката. Така че смятам, че е, трябва да се отдели това, да се отдели мнение на тази забележка. Майя Килинен. Е- Благодаря, председателю. Благодаря на докладчика либератски за неговия проект. Ще направя изменения във връзка с това, което ще кажа сега. Първо искам да ви припомня, не съм сте го забравили, че миналата седмица в парламента гласувахме за Парижкото из... споразумение за изменението на климата и климата няма да спре да се изменя с нашите решения. Нужни са действия. Действията имат нужда от финансиране. Затова бих искала бюджета и на европейско и на национално ниво да бъде направен така, че да се намалят емисиите и да има декарбонизация. Така ще се облегчи е, климатичното изменение и неговото въздействие. Това е важно и в транспортния сектор, където говорим за финансирането от страна на ЕИБ. Това е изключително важно и то трябва да е част от нашето становище. Трябва да се оценяват проектите по различен начин. въздействието върху климата, върху околната среда трябва да са на преден план при оценката на проекти. На второ място, надявам се да променим мисленето си. Не трябва да говорим за транспортната инфраструктура като за единствено решение, а трябва да видим какво може да се направи с вече съществуващата инфраструктура, и да работим по посока автоматизация. Имам чувство, че правим погрешни инвестиции сега, които почиват само върху съществуващи хипотези и модели. Затова ми се иска в този проект доклад да не говорим само за транспортна инфраструктура, а и за услуги, ще направя изменения в тази посока. Благодаря. Роберт Зиле. Роберт Зиле е следващият оратор. Аз съжалявам, че закъснях. Благодаря на господин Либерацки за проекто доклада. Този доклад за работата на инвестиционната банка показва цялата работа и на нашата комисия. 50% от тези инвестиции са в така наречените стари държави членки. Източноевропейските страни не са получили финансиране за нито един сериозен проект. Така че има географски дисбаланс и той ще продължи да се увеличава с времето. Ако погледнем плановете, нивото на географска концентрация бе 45%, но се вижда, че този баланс от 45% е в три големи държави. И ако погледнем енергийния сектор, където 40% са били планирани за инфраструктурни проекти и 40% са отишли за енергийни проекти. Тези проблеми е можело да бъдат предвидени. Има дисбаланс. На заседанието в Братислава бе решено планът за инвестиции да бъде удължен с още две години. Нищо обаче няма да се промени. И трябва да кажа, че много критично гледам на случващото се. А, имаме доста работа. Работим по транспортни политики, продължаваме да работим, опитваме се да подкрепяме екологични транспортни а, модуси, но ако погледнем финансирането, ще видим, че то върви в транспортни модуси, които най-бързо водят до печалба. Затова смятам, че посредством доклада на Либерацки може да се опитаме да покажем какви са проблемите и най-вероятно ще се ще е възможно да се промени политическата ориентация от а, тези аспекти. Да, това е приоритет. Paldies. Е Vielen Dank. Ja. Jetzt Herr Feilin O'Connor von Sectlen Commission. Господин Файлин О'Конър. Ада, Харалд Ройтърс gekommen, der ist natürlich... А, Харалд Ройтер също дойде тук. Той е добре дошъл и Очакваме с нетърпение неговото изказване. Той има много опит и мисля, че той ще преодолее дефицит. Uh, uh, Благодаря, председател. Добър ден, дами и господа, почитаеми депутати. За съжаление не чух дебата, така че ми е малко трудно да реагирам на казаното от ораторите. Това обаче, което бих искал да повдигна от страна на Европейската комисия, е, че през последните две години се развива добре механизма за свързване на Европа. Много положителни развития се забелязват там и почти целият бюджет вече е от 20 милиарда е, е разделен по отделните проекти. Също така имаме доста проекти, които биха могли доста по-бързо да се развият, ако, разбира се, се задели допълнителен бюджет. По механизма за свързване на Европа а, говорим все повече за коридори и трансгранично пътуване, както и екологични видове транспорт. А, също така ни интересува географския баланс, който трябва да бъде гарантиран. А, FC е, също така ще бъде в предната част на този дебат. Е, там нещата също върват е, бързо. Има доста проекти, които са се съсредоточили върху подвижния състав или корабите. 26 проекта, 9 милиарда евро за тези проекти. Имаме още два, две одобрени схеми, 3,5 милиарда евро. Така че общо 12,5 милиарда. Всичко това взето заедно. Успехът първата година на ЕФСИ направи така, че Европейската комисия удвои предложението си и като обем, и като срокове. Стигнахме до 500 милиона до 2020 година. Надяваме се също така да удължим ЕФСИ още малко към тези проекти, които са екологични и които се опитват да развият принципа на допълнителност, както и трансграничните проекти. Много положителни неща се случват и мисля, че докладът върви точно в тази посока. Разбира се, не чух доклада ви, господин председател, затова ще бъда крат, ще спра до тук и ще реагирам, ако е необходимо, по-късно. За следващото застание ще остана също. Благодаря още веднъж Люси Андерсън от името на Бокослав е, Либерацки. Аз замествам господин Либерацки, тъй като не чухте дебата, съвсем накратко ще се опитам да го резюмирам за вас или поне ще се опитам да го направя. Основните елементи, които бяха засегнати и мисля, че има голяма степен на политически консенсус по тези въпроси, са въпроси свързани с това, че блендинга или смесването на финансиране да е дадено на всички, да се използват тези различни източници на финансиране. След това естеството на ЕИБ като банка се спомена и въпросите, които излизат или произлизат от това, че това е банка. А, мнозина казаха, както го пише и в доклада, че географският баланс, баланса на проекти, стари, нови държави членки, трябва да бъде спазван и той е много важен. Както разбира се и екологичните аспекти. Знам, че много сте работили, но трябва да се направи така, че комисията а, когато разглежда проектите, да направи така, че екологичността да е на първо място в тази сфера. Също така много е важна координацията, както каза Богослав, координация, взаимодопълване, допълнителност на финансирането. А, мисля, че всички са съгласни. А, има голямо съгласие по този доклад в тази комисия. Господин Ройтерс желая още веднъж да вземе думата и мисля, че сте съгласни да му я дам още веднъж. Моля. Yes, I, I like uh, one... Да, искам по един въпрос да се изкажа. Става дума за блендинга или смесването. Благодаря ви, господин Крамер, че ми давате отново думата. Съвсем кратък ще бъда. Предложенията на Европейската комисия предвиждат един инструмент за смесване. Един милиард евро ще бъдат заделени. Тези средства вече бяха заделени за тези средства за този механизъм, като условието е да бъдат сляти с FC и други продукти. Това дава възможност за едно отваряне към това, което казахте. Искаме да разглеждаме екологични проекти, проекти, които дават възможност за постигане на географски баланс. Първата година беше трудно наистина да се постигне такъв баланс. Искаме да стигнем до държави членки, които преди това са имали трудности да влязат в такъв тип финансиране, така че тази възможност за смесване на финансирането разширява възможния набор от проекти и ще може да отпусне пари на проекти, които иначе обичайно банките не биха финансирали като институции. това е нещо положително и се надяваме да бъде подкрепено от вашата комисия, за да може е, да имаме много повече проекти, с които, по които работим с банката. Вим, bitte. Благодаря, Вим. Тох nog een beetje tijd hebben, zou ik misschien ook nog een... Благодаря ви, благодаря ви, че пак ми заделихте време. Един въпрос искам да задам аз на Европейската комисия, ако ми позвоните. Този блендинг, това смесване – много е важен този въпрос, е, много се говори сега по него. Добре, обаче и за принципа use it or lose it. Е, или се използва нещо, или се губи. Често се казва, че не се изпълняват проекти, защото няма разрешение или защото местните инвестиции не са на лице. Може ли Европейската комисия да каже нещо? Знам, че не сте подготвен, но може ли да ни кажете нещо по този въпрос? Тъй като надеждата умира последна, давам думата още веднъж на господин Ройтерс. Uh, Благодаря, пак ще отговоря на английски, ако ми позволите на почитамия депутат. Да, има такъв принцип, или се ползва, или се губи като финансиране. Записано е това в механизма за свързване на Европа. И ако проектите не спазват споразуменията за безвъзмезна помощ, които са подписали, то тогава изпълнителната агенция, ЕНЕА, с а, указания на комисията, Европейската комисия, започва процедура за временно преустановяване, замразяване или анулиране на споразумението за проекта. Има различни възможности. В момента, както знаете, е, имаше първи кръг през 14-та година, 15-та ги одобрихте, след това още един кръг от 15-та година, проекти одобрени 16-та. Тези проекти са или на една година, или на две години като продължителност. Ако приложим този принцип, който споменахте, ще действаме преждевременно. Подобно на предишната мелодична финансова рамка, ще използваме средносрочния преглед към проектите, особено на тези проекти, които отиват към 2018 година. И тогава, евентуално, ще може да се вземат средства от тези проекти, които не се изпълняват надлежно. Знаете, че имаме проекти, които са в едно огромно ветрило от проекти, 3-4 пъти по-голямо от предишните. И средства, които не се използват от един проект, може много лесно да бъдат преразпределени към други. Не искаме такова нещо, защото сме подбирали проектите на базата на това каква е добавената им стойност. Но имаме и други проекти, неизбрани, които имат добавена стойност и които биха могли да извлекат полза от този механизъм. Така че искам да ме разберете правилно. Не искаме да прилагаме този принцип, за да вземем пари и да ги дадем на други. Не. Чисто и просто това е записано в регламента. Нужни са резултати, за да сме сигурни, че е, те изпълняват договорите с Е и Б. Това не е математически принцип, който се следва. Всеки път се взема 10, 20 или какъвто и да е процент. Не, просто наблюдаваме резултатите и средствата, които евентуално ще пристигнат, отново ще се влеят в програмата. Благодаря. С това ние почти приключваме днешното заседание. Ако мога да съобщя само сроковете за внасяне на изменения, 13 октомври, а, извинете, поправя се председателят. 14 октомври е срокът за внасяне на изменения. Гласуване в нашата комисия 10 е ноември, в комисията ЕКОН на 29 ноември и е, по време на пленарна сесия през декември. С това Закривам днешното заседание. Продължаваме сега с заседанието на координаторите и моля всички, които няма да участват в заседанието на координаторите, да напуснат залата. Мисля, че е, сме добре с времето, можем да продължим. Може би Люси може да се обадиш на Исмал Артук, дали може да дойде, да го попиташ дали може да дойде. Е, така че след една кратка почивка можем да продължим и когато той дойде в залата на заседанието на координаторите, ще му дам думата първи. А всъщност идва, мисля,